Um, Благодаря ви, колеги, за търпението. Започваме това важно изслушване. Това е съвместно изслушване на две комисии, Либе и Комисията по правата на жените. Сигурен съм, че в залата ще пристигнат още, още хора, другите ще ни гледат по интернет. Изслушването е изключително важна. По тази тема двете ни комисии работят заедно, не само за изслушвания, но и по законодателни инициативи, по много важни досиета. Господин Пимента Лопес е заместник председател на Комисията по правата на жените и заедно с него ще е, водим тази среща. Благодаря, благодаря ви, че сте тук. Скъпи колеги, искам да направя ведене в днешното изслушване. Имам много добри оратори. Искам да ви въведа в това, което ще обслужвам днес. Наистина много важна тема за трафика на жени и деца в контекста на миграцията. Това е, е тема, за която знаем, имаме мнение е, по нея, основно това, което четем, гледаме по медиите, но днес искаме да се задълбочим, за да дадем нашия законодателен отговор, който да бъде целенасочен и добре фокусиран. По много поводи сме обсъждали трафика на хора и в двете комисии. Днешният фокус обаче ще бъде поставен върху връзката между трафика и миграцията. Трафикантите обикновено се възползват от уязвимото положение на хората и се формира една сива зона поради липса на а, законни пътеки, по които мигрантите да достигнат до Европейския съюз. Ако има такива легални пътища, те са благодарение на национална законова уредба, не на европейска такава. Така че хората, които са мигранти, се оказват в опасна ситуация, се излагат на риск. Наскоро бях в Нигер, посетих и и Либия. Опитахме се да разберем какво се случва там и да дадем отговор на това, което става в тези изключително брутални региони на света, например в лагерите за, за задържане в Либия. Общо между всички тези хора е, че тях е, се злоупотребява по всевъзможни начини, жените са изнасилени и така нататък. Затова е много важно да дадем е, от една страна хуманитарен отговор, от друга страна стратегически отговор на този проблем. Днес ще подходим последния начин. Ще осветлим ситуацията на жените и децата е, първо ще дам сега думата на съпредседателя, заместник председателя на Комисията по правата на жените, господин Пимента Лопес, за кратки уводни думи. И да, след което ще представим ораторите. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Морас. За мен е голяма радост да присъствам тук и да уважа съвместната работа на нашите две комисии. Когато подготвях краткия си текст за това заседание, исках да ви спомена за преноса на Комисията по правата на жените във връзка с миграцията, трафик на хора, на жени и деца. В една част от документацията, прията от Комисията по правата на жените, е, е записано, че жените, децата, бременните жени, са е, обект на генитално е, усъкътяване. Е, и тези жени и момичета станали жертва на физическо и психическо насилие се нуждаят от е, психологическа подкрепа. За целта трябва да бъде създадена съответната инфраструктура за е, консултации, за сексуално здраве. Е, тази инфраструктура трябва да бъде адекватна на контекста на културата, от която идват жертвите. Става обаче и ясно, че е, Та в текстовете, които приема парламента, тази тема е хоризонтална и се преплита с темата за миграционната политика на Европейския съюз. Тук става дума не само пряко да се борим с трафика на хора, а и чрез останалите политики, които да не насърчават трафика на хора. Господин Мораес говори също така за необходимостта за създаване на сигурни и легални пътища към Европа. Това е другия начин да се борим с трафика на хора и да го ограничим. Тази тема е тясно свързана с външната политика на Европейския съюз. Трафика на хора Специфичното положение на момичетата и жените в контекста на трафика на хора има специфични причини, т.е. има специфични причини, поради които съществува тази специфична форма на трафика на хора. Други теми, свързани с това са темата за робството, за експлоатацията, защото хората жертви на трафик са а, удобна мишена за експлоатация, физическа, трудова, сексуална. Статисти... Статистически е доказано, че повечето деца, които стават жертва на трафик, стават и жертва на сексуална експлоатация. Поканали сме днес множество оратори в двата панела. Те ще говорят за търговията с жени и деца. Те ще говорят също за това какви преки решения могат да бъдат намерени и по какви индиректни начини може да се работи по тази тема. Т.е. да се намери решение и по други теми, които са свързани с трафика на жени и деца. Имам предвид политиката на Европейския съюз, миграцията, борбата срещу насилието срещу жени, борбата с сексуалната експлоатация и борбата с проституцията. Преди да дадем думата на нашите оратори, Искам да спомня предстоящата дискусия тази седмица във връзка с регламента Дъблин. Искам да благодаря на, на секретарията за това, че е организирал участието на толкова добри оратори а, днес. А, въпреки, че много колеги не присъстват в залата, те следят нашето изслушване по интернет. А, и е, работят изключително усилено по тази тема. Исках само това да кажа преди да продължим. Ще продължим да работим по тази тема в комисията Леви. Искам да поканя заместник председател на комисията по правата на жените да представи ораторите. Добре. Можем да започнем с първия панел, посветен на темата превенция на трафика на хора. Ще чуем различни перспективи, различни гледни точки. Първо, гледната точка на институциите господин Амброзини. Той ще ни представи едно изследване на УНИЦЕФ, след което ще чуем гледната точка на академичните среди, едно антропологично изложение. Господин Михалко, госпожа Михалко, след което ще дадем думата на госпожа Агатис която ще говори за, за ситуацията на място. Тя работи за неправителствена организация, която работи с нигерийски жени, жертви на трафик. Господин Амброзини, 8 минути. Благодаря, господа председатели. Благодаря за възможността да говоря пред вас по въпросите на трафика и защитата на жертвите на трафика. Мисля, че това е една от основните политики, е, е в рамките на която трябва да се действа бързо и ефикасно начин по който реагираме на престъплението, трафика на жени се отразява на нашето общество. Дебатът е изключително навременен и важен. Нека да започна с няколко подробности, за да очертая контекста около миграцията и трафика, свързан с миграцията. Първо, феномен на миграцията, в това число миграцията на жени и деца, се дължи на ред причините. Всички трябва да бъдат взети е, предвид, е, когато формулираме нашата политика това зависи какви ще бъдат нашите действия а, и политики. Понякога мислям, че може да дадем един отговор на цялата ситуация. Това обаче не е възможно. Затова е важно да обхванем действителността в цялото и многообразие, а, за да а, а, изработим множество целенасочени ефективни отговори. А, малко статистика, защото статистиката е важна. Това е, е е, единственото обективно нещо, което не зависи от е, мнението на хората, тя ще ни помогне да определим каква е ситуацията. Що се отнася до миграцията на жени и деца, наблюдаваме, че 44,3% от мигрантите по света са жени е, високо образованите жени, жените с високи умения в този миграционен поток, е, този дял се увеличава. Също така е, наблюдаваме, че жените са най-засегнатата група мигранти, най-засегнатата от е, трафик. 71% от всички открити жертви на трафик са жени. Три от всеки четири жертви на трафик в Европа са жени. Тоест, истинския процент на жените жертви на този феномен е изключително голям. Увеличава се делът и на мигриращите деца. Тези деца могат да бъдат разделени на различни категории а, има деца, които емигрират заедно със своите семейства. Има такива, които емигрират непридружени. Възрастта на тези деца спада. Има деца, които са разделени от а, техните родители или други членове на семействата а, по време на пътуването или защото някой се е изгубил, или някой е загинал по време на пътуването. Има различни групи, различни видове, детска миграция. И те са по различен начин а, изложени на риска от а, трафикиране. Знаем, че трафик на хора, свързан с различни видове експлуатации, но когато говорим за жени и момичета, 90% от тях а, се трафикират с цел сексуална експлоатация. Това се отнася и до малолетните феноменът е тежък. Друго нещо, с което трябва да се съобразим, което трябва да имаме предвид, е това, че трафикът на деца през последните 3-4 години в Европа се увеличава. Така че, когато говорим за борба с модела на трафик, региони по-малко или повече близки до Европа. Трябва да имаме предвид, че голяма част от трафика се извършва в Европа, а не само в Северна Африка или в Западните Балкани или на друго място по света. Няколко думи за съвместното изследване на ОНЕ посветено на трафика по Централния и Източния Средиземноморски път. Причините за миграцията тук са най-различни. Различна е уязвимостта на жените и децата, в зависимост от това по кой път са поели, дали пътуват сами или придружани, дали бягат от война, и конфликта или по економически причини. Трябва също така да имаме предвид факторите, които увеличават уязвимостта, където съответно трябва да увеличим и защитата. Наблюдаваме, че е, мигрантите, които пътуват по Централния средиземноморски път, са по-уязвими на експлоатация, по-изложени са на риска да станат жертва на трафик. Също така мигрантите, които пътуват сами, са по-изложени на този специфичен риск. Най-изложени на този риск са децата по най-различни трафик за най-различни цели, експлоатация, донорство на органи или друг вид злоупотреба. Около 75% от децата, които минават по Централния средиземноморски път към Европа, разказват за сериозна експлоатация, физическа, психическа или друг вид. И това трябва да ни накара да се замислим за това как противодействаме на това, което се случва в Централния средиземноморски район и да се замислим дали трябва на всяка цена да предотвратяваме пристигането на хора в Европа или пък да не съсредоточим нашите усилия върху подобряването на тяхното положение, най-вече положението на, най-уязвимото, на най-уязвимите групи, за да не задълбочаваме тяхната уязвимост и тяхното лошо положение, като не позволяваме, например, на корабите, пристигащи през Средиземно море, да акустират в Европа. Няколко думи за Либия, е, е, която е най-опасното място. Това е мястото, в което имам експлуатация и злоупотреба от всякакъв е, вид 47% от децата, задържани в Либия, казват, че са били отвлечени или са задържани против тяхната воля. Голям процент от децата казват, че са задържани в затворите без никакво право на правна помощ или са станали жертва на, на изтезания, сексуална експлоатация или друг вид престъпление. 63% от децата, пристигнали в Либия, са отишли там с намерението да останат, а по-късно са решили да продължат за Европа заради насилието, обект на което са станали. Относно отговора, който може да се даде на тази ситуация, трябва да се кажат няколко неща. Първо, трафика е престъпление, но и бизнес. Трафикантите, е, които е, мисля, че трябва да бъдем толкова да проявяваме същата агресия към трафикантите, както и на тези, които използват техните е, услуги. Трябва да насочим и да засилим действията си в тази посока. Трябва да увеличим сътрудничеството между разследващите органи, тези, които преследват тези престъпления, за да не се установят устойчиви бизнес практики. Трябва да насърчаваме добрите бизнес практики, които не използват жертви на такъв, на такъв трафик. Мисля, че вече пресрочих е, времето. Благодаря ви за вниманието. Е, Сега искам да дам думата на госпожа Виктория Михалко, за да ни разкаже е, малко повече за антропологичната перспектива. Ще се спра по-скоро на темата за образованието в областта на превенцията. Трафикът има най-различни форми и това изисква различни подходи. Всеки от четирите елементи трябва да бъде приспособен както трябва. Работя по тази тема в Унгария и виждам колко са различни решенията, които се изискват в източна Европа в сравнение с западна Европа. Младите демократи са крехки в Европа иллюзията за равенството между половете, създадена между в, по време на комунизма, се поддържа. А в същото време жените и момичетата имат доста по-неблагоприятно положение и има много дискриминация спрямо ромското население. При тях има и бедност in EU regions. Nine are in Romania, Bulgaria, and Hungary. Moreover, based on OECD calculations, as social mobility има изчисления и от страна на ОИСР, така че 7 поколения 200 години са необходими за тези родени в бедни семейства да стигнат до средно статистическото ниво за държавите на ОИСР. За много хора миграцията и бързите заеми – с единствения вариант за бърза промяна. Комбинираме тези факти и не е очудващо, че България, Румъния, Унгария и Полша са сред първите места за трафик на хора. докладите от 2016 година на комисията също го показват. Идеята за западния начин на живот привличат хората от източна Европа. Те са обект наистина трудни обстоятелства. Това постига въпроса за това колко ефективни може, могат да бъдат нашите действия в областта на превенцията, ако не можем наистина да се справим с м- първопричините, които са коренят в бедността и неравенството. Различни програми в областта на превенцията и антрополозите се вдъхновяват от идеята за посещение в музея в Ливерпул, а, където се разглежда историята на робството. Донесла съм тук един материал, който сме изработили, където е методологията за учителите и обучителите да прилагат всичките тези ам, правила. Така че над 200 разработки имаме за 2000 деца. Освен това имаме материали за заинтересовани възрастни. Имахме много случаи на а, турмоз по интернет. Това е само малка част от доказателствата, а, които сочат към това явление. А, Примерно има случаи, в които се опитват да спечелят доверите на 14 годишни момичета и след години на пренебрежително отношение тези лица се нуждаят от защита. Превенцията е от основно значение, защото може да предостави информация за правата, за да могат да се предостави а, възможност да изградят самочувствие. През 2015 година започна работа по училищата, когато Министерството на образованието издаде е, указания и насоки за откриване на признаци на а, трафик. А, как... Имаше а, съответни типови материали – такива протоколи, такива правила в а, училищата все още няма, но не сме достигнали до въвеждане на съответните европейски стандарти. Онлайн платформата е възможно за експерти от Албания, Косово, България, Унгария, Северна Македония и Молдова да обменят информация за методологията за противодействие на трафика на деца. Нашата организация, освен това, подпомага обмена на информация за системите за защита. Разследващите журналисти също имат своята важна роля да играят. Работим и с правоприлагащите органи, прокурорите, съдиите, инспекторите от Министерствата на труда и а, а, за да ги запознаем – но се организират само а, веднъж годишно подобни конференции и възможностите са ограничени. Повечето инициативите ни са насочени към уязвимите общности и системите за закрила. Учените работят по отношение на каналите за разпределение, разпространение, разпространение и източниците, но е нужно да правим изследвания, които да са по-ефективни. Следва да се възползваме от всяка възможност, за да противодействаме на трафика от различни агли. Има много области, в които трафикантите работят, е, но происхода на техните е, жертви е един и същ. Те целево се насочват към лица, които планират е, да напускат своите страни и затова ние там правим осведомителни кампании Проблемът по, е а, повсеместен, затова организираме и изложби. Европейският съюз трябва по-добре да балансира краткосрочната си цел за ограничаване на а, миграционните потоци. Ако лицата се намират в Унгария, Либия и Йордания, трябва да започне работа по установяване на най-уязвимите е, групи. Това следва да стане в съвместна работа с е, неправителствените организации а, закрилата следва да бъде предоставена на най-ранен етап. Нужно е да се направи карта на потребностите, да се създават възможности за заетост, образователни програми, но всичко това отнема време. Холистичният подход е единственият ни шанс да успеем и това изисква допълнителни финансови средства, сформиране формиране на коалиции, като Алианса 8,7. I wish you all a Europe принципните постановки в програмата за миграция не бива да страда а, от а, а, късогледство. Muito, obrigado. Е, Михалко, teríamos... Е, Благодаря много, госпожо Михалко. Testemunho mais perto, mais próximo das vozes das vítimas e por isso convidaria Agatiz, que lidera... Така, да чуем сега гласа на жертвите. Следващата ни ораторка от една неправителствена организация, която каня да се изкаже за около 8 минути. Благодаря. Аз мислих, че ще мога да говоря по-дълго, но все пак. Аз работя с една неправи... неправителствена организация, която подкрепя Spoke with some of the women. We asked them... Казва се Ироко за а, най-вече с нигерски граждани. Те прекусяват Средиземно море и ние ги попитахме защо предприемат това трудно пътешествие и наясно ли са с рисковете. И те казаха да, знаят, казали са им, но за тях си струва риска да прекусят Средиземноморието и въпросът е дали Изборът е между това да умрат бързо в Средиземно море или да умрат бавно от глад. Така че липсата на възможности мотивира хората да напуснат. Нямат възможност да учат или пък има конфликт в тяхната държава или пък напускат, защото обстоятелствата, в които се намират, са невъзможни. И това е случай за много нигерци, почти всички, които прекосяват Средиземно море в толкова рискови обстоятелства. Жените са тези, които ги карат да напуснат много от тези случаи. По-рано трафикът имаше различен модел. идвах по въздух, с влак. А сега в момента най-често трафикът е до Либия и след това от Либия през тези рискови а, пътища през Средиземно море. Много от а, жената и жените и децата казват, че са обект на сексуално насилие лагер, лагерът Минео в Сицилия посетих няколко пъти през 2015 и 2016 година и жените, с които разговарях, ми казаха, че всички, без изключение, са били обект на сексуално насилие. Освен, разбира се, други видове насилие, на което са били подложени. Много от тях а, забременяват, почти всички са жертви на трафик и най-вероятно накрая се оказват в сексуалната търговия в Европа. Сравнихме и статистиката за жените и момичетата, които пристигат през Средиземно море и са идентифицирани в а, лагерите. Изненадващо е, че много малка част от тях а, могат да се намерят в официалните а, убежища. Какво се случва с останалите? възниква въпроса, които идват с тези лодки. Отговорът, който успяхме да чуем, а, говорейки с жените, е, че повечето от тях са взети от а, центровете и директно са наети от техните бъдещи работодатели, така да се каже, които вече са наясно точно как и къде трябва да отидат, за да се здобият с тях. А, така че често а, като економически мигранти а, е, или като бежанци няма значение как се третират. В Италия, за щастие да е пример, има програми за защита на жертвите на трафик и те са, имат възможност да излезнат от обстоятелствата на експлуатация, в които попадат, но не е така в много други държави а, в Европейския съюз и това предизвиква много проблеми, що се отнася до общия подход, който е необходим. И така, въпросът, който възниква е какъв вид препоръки, какъв вид а, реални а, решения можем да представим ние като НПО. Така както виждаме ние нещата тук е, че това, което се случва в Европа е да се а, занимаваме с последиците никакво внимание не обръщаме на първопричините. Какви са първопричините? Както казах в началото на моята реч е, че хората напускат, защото условията, в които живеят, просто са невъзможни. Жените, които подкрепяме, а и много от мъжете, в Италия има и млади мъже, които стоят пред магазините и просят. Аз самата говорих с много от тях на различни места и това, което ми казват те е, че ако имаме възможност да се върнем вкъщи и сме убедени, че когато се върнем няма да се озовем в същите условия, в, ко- в които бяхме преди на а, пуснем, но въпросът за връщането просто не е, не е реален, не е реална възможност, защото не знаят пред какво ще се изправят. Много от тях нямат документи, на къде да тръгнат от тук нататък нататък. И също така социалните условия, начина по който европейските държави, европейските граждани получават този поток от мигранти, виждаме най-различни проблеми, които се създават, социалните конфликти, които в държави, в които преди това не се е случвало, започват да се случат. И въпросът като НПО, който ние задаваме е как, какво да правим от тук нататък – в нашата организация се опитахме да разгледаме някои от въпросите и някои от проектите, които искахме да осъществим. Специфични пилотни процеси в държави по происход, като Нигерия, например, откъдето идват тези жертви. И част от тях е да се създаде. Аз си спомням, когато писах моята докторска теза, проучвах тогавашната конвенция от Ломе, европейската подкрепа за държавите от различните региони. АКТ. Конвенцията от Ломе не постигна нужното, беше моето за, заключение. Не защото не е възможно, защото а, не се прилага а, както е, е предписано. Така че трябва да се видят а, програмите за развитие, как се осъществяват. Не става въпрос само за взаимоотношения между а, правителство едно и друго правителство. Става въпрос и за НПО. Когато говорим за неправителствени организации, говорим за а, организации с нестопанска цел, но понякога именно а, организациите с стопанска цел успяват да генерират нужните ресурси и влияние, за да могат да направят нещо в тези държави, за да се променят обстоятелствата. Понякога именно такива програми са нужни, за да се възпрат неблагоприятните обстоятелства. Ние наистина се чудим какви са решенията за тази мигрантска криза, но а, ясна е необходимостта, че трябва държавите по происход да са част от процеса, държавите по происход да се включат а, и да се накарат да се развият самите те, така че техните граждани да не искат да ги напуснат. На второ място, хармонизур, харм, хармонизиране на националните механизми. един унифициран подход за подкрепа на жертвите на трафик. Другата ни препоръка е свързана с повече подкрепа от други държави членки по тези, за тези държави като Италия и Гърция на предната линия, които получават които идват повечето ми, е, мигранти от Средиземно море и да се помогне за потока. И също така въпроса за търсенето на сексуални услуги, което захранва трафика в Европа. Това е една чувствителна е, област, но ние считаме, че в нашата работа, именно защото има търсене на сексуални услуги в Европа, има толкова сериозен поток от жени, които са обект на трафик, за да задоволят това търсене. Благодаря. Благодаря ви много за това изключително интересно изложение, което чухме. Наистина много трудна е средата и никой няма да си напусне дома, ако а, думът му не е толкова свързан с такива негативни обстоятелства. Това е нещо, чух, което чухме не веднъж и ще го разгледаме по-подробно. Трима желащи да се изкажат има. Моля ви да бъдете кратки, с кратки коментари. На първо място госпожа Mm-hmm. На първо място искам да кажа, че ви се възхищаваме, уважаваме ви и ви благодарим за това, което правите. На второ място, ние сме ваши съюзници и имаме нужда от максимално количество информация, за да се чуе по-добре това, което се случва. Вие говорите с а, съотносими понятия, но а, искаме цифри. Колко хиляди деца и а, жени а, за, кол- за какъв брой говорите и а, що се отнася до децата, които са обект на трафик на органи, ще се радваме на някакви данни, защото ако искаме да повишим фирмеността и да а, информираме общественото мнение, ни трябва цифри. Липсва достатъчно осведоменост и ние трябва да направим така, че да има човешко измерение на общественото мнение. Трябват ни цифри, изчисления. Мил personas ahogadas en el Mediterráneo. Si además podemos hacer una estimación de преди говорихме за 9000 души, които се давят в Средиземно море. Има ли някакви изчисления за това какъв е броя на изнасилените, изнудваните и така нататък? Има ли изчисления за децата, които са обект на трафик на органи, за да можем да отправим едно ясно послание, ако имахме тези данни? европейските държави. Смятате ли, че има такива, които можем да следваме като пример в последните три години? Беше казано, че е има голям брой пристигащи от Либия, но той, този брой е намалял, а се увеличават тези от Тунис ако може информация по този въпрос, ще се радвам и още веднъж благодаря за работата, която вършите. Господин Лопес Агилар, към господин Амбрози. Тази комисия Либе е невероятна. Понякога творим закони, понякога спорим по трудни въпроси, понякога слушаме свидетели, изказвания, това е храна за нашата мисъл. И именно за това става въпрос, когато говорим за човешки трафик и експлуатация на хора. И именно това искам да засегна и аз. Когато говорим за експлуатация на жени, сексуална експлуатация на жени, много често се самозаблуждаваме, че всички тези неща се случват някъде надалеч. В Либия някой експлуатира жени с сексуални цели. Но се случва и тук, навсякъде в Европа, от другата страна Средиземно море. И нещо трябва да бъде направено рано или късно. Искам да споделя един опит. Бях на времето министър на правосъдието на Кралство Испания, държава членка. И бях в съвета на министрите, където говорихме за криминализиране на проституцията навсякъде в Европа. Имаше държави членки, които посочваха тази идея, Швеция тогава, и беше много сериозен спора за евентуалната възможност да се да има наказателна отговорност за проституцията в Европа. Съвсем сериозно. Защото това създава проблеми за наказателно-правните норми и създаването им. Но от тогава само се влушават нещата в последните 10 години. Това е един огромен бизнес и има държави членки, в които експлоатацията на жени за а, връзка с проституцията е най-разпространената организирана престъп, престъпност, често свързана с а, други видове наказателна дейност, наказуема дейност и Искам да чуя вашите гледища за възможността евентуално да се разгледа въпроса на европейско равнище. Има правно основание вече, когато не беше, което не беше така през 2004 година, преди повече от 10 години. Сега има нужното правно основание за криминализиране на тежките трансгранични престъпления, бихте ли коментирали? Благодаря много, господин Агиар. Госпожа Анахер, моля ви максимално кратко, защото иначе няма да има време за всички. Благодаря много. Благодаря на колегата, която повдигна този толкова важен въпрос и благодаря, че Говорихте и за въпроса за търсенето на сексуални услуги. Аз участвах в новото законодателство за трафика и исках да се включи такава разпоредба там, за да има наказание, санкция за тези, които а, получават услуги, заплащат за услуги от а, хора, които са обект на трафик. Аз а, съм участвала в Швеция и в полицейски проверки, различни центрове съм посещавала. Има а, много проститутки от а, м, Нигерия. Има една доброволна организация Талита в Швеция, която помага на а, жертвите на а, трафик на хора в Швеция. И а, доброволните организации се нуждаят от реална а, мрежа, трябва да имат а, а, реални примери. Важно е организациите, които работят по тези въпроси в Европа, да са тясно свързани. Вероятно вече имате такива контакти, но а, се питам дали имате такива добри контакти в Нигерия и в Либия. Знаем, че жертвите на трафик обикновено често се връщат и трябва да сме убедени, че се връщат при някакви по-благоприятни обстоятелства. Така че ще се радвам да чуя нещо повече по въпроса. Господин Юрек има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички гости за изключително интересните изложения, но имам въпрос към госпожа Ироко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 военен режим на времето някои напускаха, други оставаха вкъщи по различни причини, но много от причините е от психологически характер. Така че бих се радвал да чуя по-скоро критериите за напускането. Един конкретен въпрос. Защо Нигерия? Защо толкова много хора такъв сериозен поток именно от там. Защото там има много естествени ресурси и може да се развива успешно държавата и се развива. На второ място, вие споменахте факта, че жените са често жертви и са принудени да напуснат държавата си. Но как започва всичко? И на следващо място въпрос. Какви са други дестинации, другите дестинации на мигрантите от Нигерия? И каква е ролята на семействата, които вече живеят в Европа? Полша има известни връзки с Нигерия. Един от полските футболисти идва от Нигерия. Един от колегите ми в полския парламент също е от Нигерия, така че имаме връзки с Нигерия, но искам да знам какви са причините за мигра... миграция от Нигерия. Благодаря, мадам Бьорк. Благодаря много, господин председател. Благодаря на нашите експерти и гости. Това е а, тема, по която комисията ФЕМ от години работи. Вдъхновява ни не само работата на експертите, но и на различните доброволни организации, за нас е доста важно да се възстанови концентрацията върху тези въпроси. Всеки, който някога е посещавал а, затвори или центрове в Европа, е срещал жени от Нигерия и от други държави, които са заключени, изчаквайки депортация. Ясно е, че много от тези хора са жертви на, на трафик и са вместо да получат това, от което имат нужда, всъщност биват заключени и а, ограничени. Мисля, че системата ни не е каквато трябва. Трябва да можем да, възм... да разпознаем жертвите на трафик и е, да може да защитим правата им, а не да ги да ограничаваме свободата им. Това, което трябва да направим е да окажем повече подкрепа ам, за доброволните неправителствени организации с нестопански цели, които подпомагат процесите, също върховни представител на ОНЕ, тази област и, а, и Международната организация по миграция, за да може жените да под, получат подкрепата, която заслужават. Но и дългосрочно трябва да работим по това. Говорим и с, говорили сме за различни видове е, сътрудничество и така нататък е, с различните части е, на света, включително на Африка. Не трябва всички пари да харчим за сигурност и отбрана. Трябва да инвестираме в устойчиво развитие. И е хубаво да видим как се осъществяват движенията в миграцията. Политическия климат е доста неприятен в момента, но не трябва да преставаме да задаваме правилните въпроси. Ужасно е колко малко са законните пътища за миграция. именно това, от това се възползват трафикантите. Аз съм от Швеция – И имаме мерки, които са доста ефективни, които предотвратяват трафика на жени а, и момичета, тъй като говорихте за страната на търсенето. Ние не криминализираме а, страната на предоставяне на услугата, но тези, които заплащат за сексуални услуги. А, какви са другите държави на происход на жените, които биват експлуатирани? Е другия ми въпрос. Трябва да се съобразяваме с предвиденото време. Много ми е трудно, но следва да помоля ораторите да се ограничат до 2 минути по задаване на въпроси. Имаме 6 минути за отговори, затова моля ви, бъдете възможно най-кратки за да отговорите накратко. Ще тръгнем отзад напред. Ще започнем с госпожа Агатис. Ще бъда съвсем кратка. Ще отговоря на въпросите последния начин. Как жените напускат? Обикновенно те биват а, открити от трафикантите в щата Бенин, част от Нигерия. Миналата година през август беше сформирана целева група, за да може да установи кои са известните трафиканти и да ги задържат и от Либия да върнат някои от онези, които са, се намират в Либия. Около 7000 души миналата година успяха да се върнат. Така че вниманието е, е насочено към източниците, но резултатите не се постигат така бързо, както бихме искали. Ролята на семействата. Ролята на семействата в намиращи се в Европа е, е минимална, защото повечето от тези семейства е, обикновенно минават по законния а, е, път. Те не са нередовни и, е, и нередовно пребиваващи не са поели този риск. Да, знаят, че Полша има връзки с е, Нигерия и това е основа е, Полша да подпомогне нигерийското правителство в тези действия, които то предприема, за да сложи край на трафика. Беше зададен въпрос за притока, който идва от Нигерия, независимо, че Нигерия е богата на ресурси. Технически погледното, тя е богата на ресурси. Аз съм нигерийка и зная, че тези ресурси е, не създадоха добри условия в страната поради корупцията. Всички знаем за нея. И мисля, че съвсем открито можем да си го признаем. Това е част от европейския подход. Също така да се водят разговори с партньорите в Нигерия и да изисква решаване на този проблем. Ролята на НПО-тата и тяхното ресурсно осигуряване. Ние не разполагаме с достатъчно ресурс, бидейки НПО-та – и това е огромен недостатък. Беше зададен въпрос за страните, в които са пристигнали най-голям брой а, хора, които биват експлуатирани. Това е Германия, Нидерландия, а, Швейцария, Австрия, Италия там е законно да се закупуват сексуални услуги от жени и съответно там пристига най-големия брой а, жертви. Има разлики в а, законовата уредба и затова имаме различни а, бройки, които пристигат. Миграцията, насочена към арабски страни, знаем, че има много жени, които пристигат в Дубай, но тук смятам да спра. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Михалко Мога да отговоря само на последния въпрос, свързан с образователните програми. Струва ми се, че а, мерките за развитие са едни от най-важните с оглед ограничаване на трафика и съвременното робство. Това е свързано и с миграция, но пък от друга страна ние в Европа не би трябвало да обръщаме внимание само на миграцията като проблем за сигурността. Трябва да разберем как да осигурим законосъобразни маршрути за миграция и възможности за трудова заетост на онези лица, които идват от Африка или от Азия и от други части на света. Следва да разберем, че миграцията е естествено явление и трябва да предвидим възможности за законосъобразна миграция. Благодаря. Господин Амбрози, моля. Съвсем накратко. Данните, цифрите, всички се съдържат тук в материалите. Вие питахте за данни. Да, разполагаме с тази информация и може да я предоставим на председателя на комисията за тези, които проявяват интерес. Част от тези а, данни мога да спомена. 35 000 деца са пристигнали миналата година в Европа, например. 23% от тях са били обект на злоупотреби и насилие. Това е една цифра, която е важно да знаем. Има и други причини за притеснение. От Северна Африка пристигат а, хора, но бройката е бележи спад, но имаме две лоши новини тук, което означава, че тези хора са някъде другаде в Африка или в Либия и трябва това да ни притеснява заради условия, при които те прибивават в Либия или друга африканска държава. И не бива да допускаме грешката – да обръщаме внимание само на броя на пристигащите и да загърбим онези, които са останали там. И въпреки този спад в новопристигащите, процента на загиналите спрямо пристигналите почти се е удвоил. С други думи, по-малко хора пристигат, но по-голям процент от тях загиват в Средиземно море. Не можем да бъдем съвършенно точни поради липсата на информация, но над 40 000 души се смята, че са загинали. Това са лоши статистически данни. И всичко това става на нашия прак. И би трябвало да ни притеснява. Комисията и ние сме убедени, че трябва да предприемем бързи стъпки за криминализиране на онези, които използват услугите на лица обект на трафик с пълното съзнание, че те са такива, защото основополагащата постановка е следната. Това си е бизнес за трафикантите. Затова трябва да насочим усилията срещу техния пазар. Ако ням... Докато има пазар, те ще печелят. На пазара имаме ползвател от една страна, потребител, но повечето от тези хора, които искат да си осигурят бъдеще, включително и като бъдат експлуатирани за определено време, трябва да разчитат на услугите на трафиканта, защото няма как иначе да си намерят работа в Европа. Такава е действителността. Онези, които искат едно време иск, са искали да избегнат и да избягат от страните в Европа, окупирани от нацистите, също са разчитали на трафиканти. Така че това е положението за голяма част от хората ако не решим този проблем, той ще си остане. И още нещо, което беше споменато, средствата за сигурност. Може и наивно да ви прозвучили идеалистично, но не бива никога да забравяме, че най-добрата инвестиция в сигурността не е в затвори и огради, а закрила на правата на човека навсякъде по света. И всъщност Хартата за правата на човека на Европейския съюз именно това предвижда. Това е един от стълбовете, върху който се гради Европейския съюз. Ето, тук трябва да инвестираме, ако искаме да изкореним проблема, а не само да се опитваме да разрешим проблема с крайния продукт и да заобикаляме корена на проблема. Благодаря ви. Благодаря на тримата ни оратори. Нека сега продължим с следващата група оратори. Нека да приканя другите оратори да заемат местата си тук на трибуната, заедно с госпожа Василиадо, госпожа Надина Еврасинава и господин Юко. Estando a mesa já. И мисля, че ораторите ни вече са си заели местата и продължаваме с втората група оратори. Ще говорим за конкретни мерки, които можем да одобрим за противодействие на трафик. Ще представя ораторите. Госпожа Василиадо е координатор за противодействие на трафика на хора. Благодаря ви много. Благодаря на Европейския парламент и на двете комисии за проявения интерес и ангажираност по темата. Днес ще говорим за трафика на жени и деца в контекста на миграцията и новото робство на нашето време. Имам определени изказвания да направя по отделните теми. Най-напред за жените и децата. След първия доклад на комисията от Европол и Евростат знаем, че над две трети от пострадалите от трафик са жени и деца. И това не бива да го забравяме. Освен това знаем, че мнозинството от жени и деца се трафикират с цел сексуална експлоатация. Не го споменаваме, но такава е истината. Международната организация по миграция а, споменава важна статистика. Има 600% увеличение на жени, които са обект на трафик от Нигерия към Италия през Либия. И това е от 2014 година. 600% увеличение на жените, трафикирани с цел сексуална експлоатация. Разделението по пол е много ясно, но това, което не е ясно, какъв е отговора на международните организации. Днес бе добре да чуем от МОМ – а, които цитираха а, изявленията на комисията, че се стремят да решават проблема с трафика на жени. Много по- Лесно е да се говори за трафика на децата, отколкото за трафика на жените, но предвид казаното от председателя, а, какви са конкретните ни мерки? Вероятно, знаете, присъствала съм на много конференции, прояви, отговаря за много, много от тези институции и международни организации, които работят в тази област. Така че ще е хубаво да разберем през последните 10 години колко от тези доклади, конференции, действия и резултати всъщност са взели предвид а, разделението по полов признак и въобще са намерили конкретни резултати. Може би колегата от МОМ ще ни каже. Така че следва това да го помним. Както и да помним, че говорим за две теми едновременно. Тежко престъпление и сериозно нарушение на правата на човека. Политическата, правната ни рамка е много добра, няма да го повтарям. Имаме отлично законодателство от 2011 година. Комисията публикува а, доклад за транспонирането и за изпълнението. Имаме и съобщение, което бе представено в парламента миналия януари. Приоритетът там е конкретизиран. А именно справяне с всички аспекти на това престъпление. На първо място да се проследят средствата, да се разбият тези вериги, да има достъп до защита правата на потърпевшите и да обменяме информация във вътрешен и външен план. Има конкретни действия. Наблягам на думата конкретни действия – Всъщност, комисията е последната организация, която а, се опитва да реши въпроса с положението на жените, а, момичетата и момчетата. Важно е това да го имаме предвид. С Европейския институт за равнопоставеност на половете разглеждаме директивата от гледна точка на половете. И освен това, Обръщаме внимание на деца, изложени на риск, процедурите за трансфери, връщаме. връщане. Миналата седмица комисията участва при подписването на съвместно изявление от 10 европейски агенции, заявяващи своя ангажимент да противодействат на трафика. Изключително се гордея с постигнатия резултат, защото имаме агенции, които работят по съдебното сътрудничество, трудовите права, обучение в областта на обещата и така нататък. Всички те поеха свой ангажимент. Продължаваме и с финансирането. Съвсем наскоро а, бе подета инициатива за половин милиард между Европейския съюз и ООН и тази а, програма цели именно да а, решава проблема с трафика. Така че комисията като че ли е единствената заинтересована страна в световен мащаб, която много сериозно и настоятелно обръща внимание на положението на жените и момичетата. Така че хубаво е, че има проявен интерес и от други Сексуалната експлоатация е нещо, се приема, което се приема като даденост. Отвоени бяха е, средствата за противодействие на експлоатацията с цял труд, трудовата експлоатация, но има най-различни видове. Е, сексуална експлоатация, трафик на човешки органи, трудова експлоатация. Много са проявленията – но сега ще ви предоставя малко цифри, които много ни притесняват и навлизаме във втората част от темата, именно миграцията. Две трети от жертвите на трафик са а, граждани на други страни. Но не бива да забравяме, че трафикът в Европа засяга а, жертви с происход от държави членки, от държави членки. Две трети от тях са граждани на Европейския съюз. Има несъответствие между миграцията и трафика. Не можем да го кажем обаче така опростенчески. Не можем само да кажем, че има склонност да се използват различни термини, които да бъдат тълкувани по различен начин от всички. И тук минавам на следващата тема за новото робство. Няма ново робство. Съжалявам, че така го казвам. Не можем да говорим за уязвими мигранти. А има мигранти, които не са уязвими, така ли? Или новото робство различно от старото. Нека сега да се придържаме към а, определенията според международните правни стандарти, защото те са значими. И тук съм много благодарна на преждеговорищите за следното. Хората не са уязвими и следователно те биват експлуатирани. Когато говорим за уязвимост, като че ли приемаме – тя е на 10 от Нигерия и значи е уязвима, живее на улицата. Аз какво да направя? Така ли ще е, търсим решение на проблема? Хората са бедни. А, техния происход е свързан с а, екологични бедствия, а, бедност и са уязвими и съответно експлуатирани. Затова нека обърнем постановката. Радвам се, че в терминологията на комисията нещата също са обърнати. Това е уязвимост, но а, тя не определя а, корените на явлението, първопричините. Ако обаче някой не извлича изгода и не търси техните услуги. Това е а, любезния начин да кажем, че някой изнасилил момиче на улицата. Така че, освен ако освен не кажем, че има експлоатация и някой купува услугите на жертвите и някой друг трупа огромни печалби, нашите колеги от Европол тук ще ни кажат, че всяка година 30 милиарда препечелват само трафикантите. И за да приключа, ще кажа, че приоритета на комисията е да се проследяват средствата, да сложим край на безнаказаността и да изискаме от държавите членки, които не са го направили, поне да криминализират онези, които умишлено ползват услугите на жертвите на престъпление. Защото ако не бъде инкриминирано ползването на тези услуги, ще го кажа съвсем ясно. Когато ползваш услугите умишлено на жертва на престъпление, независимо в каква област или какво е престъплението, винаги има санкции. Ако си купите на улиците фалшива дизайнерска чанта, ще ви накажат, но в държавите членки няма закон, който да подведе под съдебна наказателна отговорност лицата, ползващи услугите на жертвите. 9000 нигерийски момичета и жени от Нигерия са били жертви на трафик предходната година. Ако умножим това по всичките години, излиза, че има половин милиард печалба за трафикантите а, между 90 евро примерно за услуга. Значи колко пари са спечелили експлуататорите? И колко от тях са били подведени под отговорност? Ако не знаете отговорите, аз ще ви ги дам. Muito obrigado, senhora Василиадо. Дария a palavra. Благодаря, госпожо Василиадо. Сега думата има Мадина Ярбосинова, специален представител на ОСР и координатор по въпросите на трафика на хора. Ще помоля ораторите да говорят не повече от 8 минути, за да имаме време и за дебат. Благодаря, господин е, председател, уважаеми член на Европейския парламент, госпожи и господа. За мен е чест, че ме поканихте да говоря днес е, по тази важна и съществена тема. Благодаря на Комисията по правосъдие и вътрешна работа и на Комисията по правата на жените за това, че привличат вниманието към тази тема. Както казаха всички, които говориха преди мен, трафика на хора продължава да се разраства. А, под формата на различни сценари. На първо място хората стават а, а, жертва на отвличане, сексуална експлоатация, трафик, а, принудителен труд и така нататък. Трафика на хора и трафика за сексуална експлоатация на жени и деца също се случва пред очите ни и е свързан а, с емигрантските потоци. Онези, които имат късмета да стигнат до Европа, докато чакат да им бъдат обработени документите или пък са задържани между границите, веднага изпадат в неуязвимо положение – и е, рискуват да попаднат в ръцете на организираната престъпност и да станат е, жертва на е, сексуална експлоатация. Всички, всичко това изисква координирани действия на властите, международната общност и гражданското общество. Преди два дни организирахме дискусия в рамките на Комитета на ООН по правата на човека. Много често, както спомена госпожа Василядо, много често това е тема на нашата дискусия. Въпреки доброто законодателство на страните членки на ОИСР, независимо от нашия ангажимент, независимо от международните принципи, трафикът продължава да бъде заплаха за сигурността и представлява потенциален източник на нарушение на човешките права. Винаги обсъждам този въпрос, когато посещавам различни държави. Разбира се, говорим и за мерки офиса на ОСР за борба с трафика на хора. Работи с всички 57 държави, следи изпълнението на техните задължения, помага им да идентифицират жертвите на трафик, което е проблем във всички държави Международната организация от типа на МОД е, говорят за милиони жертви на трафик. Статистиката а, е, от държава е, държави да дава обаче много ниски числа. Слаба статистиката е по отношение на наказаните трафиканти. Бих искала да ви разкажа за моите посещения през изминалите три години в центровете, лагерите за беженци в Турция, Гърция, Италия. Някои, и в някои центрове в други държави. Като резултат от тези посещение, моя офис е, публикува доклад е, за приемането, признаването, идентифицирането и защитата на жертвите на трафик е, на хора в мигрантските потоци. Целта на нашия доклад е да идентифицира и защитава по-добре жертвите на трафик сред мигрантите, за да можем да се фокусирам върху ролята и отговорността на различните заинтересовани страни. Ясно е, че е необходима хармонизирана структура, в която участват е, множество институции. Е, ако не успеем да направим е, това рискуваме по-голям брой хора да станат жертва на трафика на хора. Това, че не могат да се идентифицират и защитат жертвите, позволява на престъпните групи да продължават своята дейност. Аз съм убедена, че е, сега повече от всякога е необходима координация между различните е, институции, за да се облегчи е, обмена на информация и за да се гарантира е, помощ е, за жертвите. Подобен приобщаващ е, механизъм трябва да бъде е, гарантиран чрез официални протоколи и насоки, където се е, определят много ясно ролите на всички участващи лица медицински персонал, социални работници е, и така нататък. Сътрудничеството между различните сектора, между прокуратурите, иммигрантските власти и НПО, които са специализирани в областта на борбата с трафика, това сътрудничество трябва да стане норма. Моят офис започна да работи с най-засегнатите държави на Балканите и в Средиземноморието. Моите колеги работят в момента в Гърция по изработването на тези насоки. Бих искала също така да кажа няколко думи за усилията на нашия офис за разработване на наръчник със специален фокус върху жените и децата, тъй като установихме, че тук има празнота в публикациите, които са били направени преди 10 години. И особено поставихме този въпрос в контекста на миграцията. Позволете ми да ви представя някои от основните препоръки, които разработваме, надявайки се, че Европейския съюз ще ни помогне да ги приложим на практика в страните членки. Започваме с задължението на държавите да защитят а, жертвите на трафика на хора. Европейската директива 2011-36 изисква от страните членки да извършват ранна идентификация и да окажат помощ в защита на предполагаемите жертви на трафик. Жертвите трябва да бъдат защитени когато а, биват разпитвани и представят доказателства в съда. За да изпълнят това свое задължение, страните членки а, трябва да създадат подходяща законодателна и административна а, рамка. Персонала, който работи в центровете, трябва да бъде обучен за ранна идентификация на жертвите. Всеки път, когато има основание да се счита, че някоя жертва на трафик, трябва да се гарантира период от 30 дни за възстановяване на жертвата. Освен това, по-доброто идентифициране се предхожда от по-добро събиране на данни. Когато разговаряхме с заинтересованите страни в Центровете за приемане на бъженци се почета колко е необходимо да се създадат национални бази данни и тези данни да могат да се използват както от социалните работници, така и за разследване на престъпления. Това ще прокара пътя към индивидуалния подход към жертвите на трафика. И накрая, необходими са неефективни практики за защита на непредружените малолетни. Така, например, Италия прие закон 47-2017 година, който предлага цялостен подход към непредружените малолетни. Законодателство, целящо Хармонизирането на процедурите и защита на децата жертвен трафик трябва да се насърчава. Уважаеми членове на Европейския парламент, приветства на скорошните усилия на Европейския съюз а, а, залегнали в съобщението на комисията от декември 2017 година за засилване на действията срещу трафика на хора, Поздравявам комисията за скорошното подписване на съвместното становище в рамките на инициативата за противодействие на трафика. С нетърпение очаквам бъдещото ни сътрудничество с европейските агенции за да гарантираме е, адекватен подход, който отразява потребностите на половете и на децата. Благодаря много. Ето и господин Яйвуко от а, Центъра за организирана престъпност в а, Европол. Благодаря дами и господа. На първо място искам да ви благодаря за възможността да участвам в този семинар и да представя Европол по тази важна тема. Моето гледище по темата ще бъде от гледната точка на превенцията на сериозната и организирана, тежката организирана престъпност. Действително, доста се задълбочава търсенето. 3600 организирани престъпни групи са идентифицирани. 2016 броят вече беше 500, а, 5000, а през 2017 и първите месеци на 2018 година можем да кажем, че продължава да нараства организираната престъпност в Европейския съюз. Основно става въпрос за трафик на наркотици, на оръжия, на човешки същества. И виждаме, че естеството на начинът по който действат а, се а, задълбочава. Ясно е, че трафикът на хора е част от организираната престъпност. Тези организирани престъпни думи, които се занимават с трафик на хора се занимават и с други престъпни дейности, най-често в областта на трафика на наркотици. Трафикът на хора е също приоритетна област в а, 2018-2019 година в Европейския съюз. Европол подкрепя дейностите на Европейския съюз в тази област. Европол има конкретен фонд, функция, извинявайте, център за подкрепата на а, държавите членки в тази област. Ние а, събираме оперативна информация в областта на трафика на хора. Европол предоставя и аналитична, оперативна подкрепа на държавите членки при конкретни случаи, които се разследват подкрепяме и дейностите в областта на политическия цикъл. Европол, разбира се, иска да постигне ефикасно разследване във всички формове, всички форми на а, трафик на хора и експлоатация на хора. Ясно е, че резултатите в областта са на ниско равнище. Евроюст и Европол заедно оценихме, че процента на ефективни задържания и изземане на наркотични и други средства е сравнявано на около 2% от реалната престъпна дейност. Тук се включва и трафикът на хора. Ясно е, че фокусът на Европол е конкретно върху най-уязвимите жертви, непълнолетните и жените. През 2017 година Европол получи 400 4000 съобщения за трафик на хора. Ние подкрепяме държавите членки в над 5000 такива случая. Голям брой жертви има и 8445 заподозрени са идентифицирани в тези случаи. Ние подкрепяме 52 по-широки случаи, т.е случаи, в които става въпрос за а, висока степен на организирана престъпност. Ние подпомагаме и държавите членки в разследването, предоставяме подкрепа на място. Това означава заедно с държавите членки и институциите от държавите членки и от седалището предлагаме, предоставяме техническа оперативна подкрепа за разследванията. Европол предоставя на държавите членки също така и оценки за добро ориентиране в ситуацията, включително в областта на трафика на хора. Европейския съюз като цяло и отделно държавите членки, когато разработват своите дейности в областта на трафика на хора. През 2017 61% от жертвите, идентифицирани в разследвания, подкрепени от Европол, са от държави членки на Европейския съюз, основно от източна и югоизточна Европа. По-малък процент са от Нигерия и Китай, основно не европейски държави и а, друг процент са с неидентифициран происход. През 2017 година 87% от идентифицираните жертви на трафика на хора са а, пълнолетни и друг 4% са непълнолетни, 8% неизвестна възраст. Нашата цел е също така да подкрепяме държавите членки, техните органи при идентифицирането на трафик на деца. Като цяло 75% от жертвите, идентифицирани в разследваните подкрепените Европол, са жени и най-честата форма на трафик а, на, в случая е сексуална експлоатация. Това е разследване. Тези разследвания са а, започнати от Европол през 2017 година и при тях Виждаме една част, приключена през 2018 година от испанските и властите в Обединеното кралство и в Нигерия. Една организирана престъпна група беше а, разкрита, 87 а, обвиняеми и а, голям брой жертви на сексуална експлуатация. Заключение на основата на оперативната дейност, която подкрепя Европол са следните. Трафикът на хора е част от организираната престъпност. Жертвите са жени от европейски държави и неевропейски държави. Виждаме, че и трудовата експлоатация нараства. Трафикът идва от трети страни, често Нигерия и други. Мигранти от трети държави са уязвима група. Особено това се отнася за непълнолетните. Държавите членки трябва да използват да бази данни на Европол, за да съхраняват данни, свързани с организираната престъпност, за да може Европол да поддържа своя капацитет за ситуационна информираност и да подпомага тези и други форми, тези и други разследвания за организираната престъпност. Всичко това е много голямо предизвикателство за националните власти. Ние можем да обменим оперативни данни с трети държави, където организираната престъпност, включително трафикът на хора, се отразява на държавите членки. Благодаря ви за вниманието. obrigado, Sr. Liuco. Daria já a palavra Ana Head. Благодаря много. Давам думата на Ана Хед за презентация. Tack så mycket och tack för att jag får möjligheten att tala här idag. Благодаря, че ми позволихте да се изкажа днес пред вас и да споделя становището си по повод на трафика на хора. Аз съм за трети мандат в парламента и участвам и в комисията Либе като заместник и в, като участник в комисията за правата на жените. И а, Знаем колко различни елементи са свързани с работата в тази област в Европейския съюз. Явлението а, трафик на хора продължава въпреки всичките ни усилия. И всъщност е явление, което нараства с най, най-голям мащаб на от света на незаконните дейности. Особено жените и децата са уязвими в миграционния контекст. Трябва всички държави членки правилно прилагат директивата и да последва това с реални действия на място. Има член в директивата, където се казва, че е, има необходимост от е, перспектива за социопола във всички дейности на държавите членки, насочени в областта на миграция. Защото жените и мъжете са обект на различен вид а, трафик на хора. Но жените и децата са огромна част от жертвите 75% от жертвите, включително 50% от децата, които са жертва на трафик и а, те трябва да имат специални права. Основен друг момент в директивата е борбата с търсенето. А, това е и основата за експлоатацията. Един начин да формулираме този подход е да последваме парите. Трафика на хора не се случва случайно. И случва се, защото има пазар за услугите и стоките, предоставяни от жертвите обект на човешки трафик. Също така а, трябва да има наказателна отговорност за а, тези, които а, експлуатират жертвите. Това е нещо, което аз ще продължа да повтарям и никога няма да се откажа. Трябва да а, хвърлим светлине, а, светлина там, където се случва всичко това. Било то в. А, а, Публични домове или в селско-стопанския сектор, където и да се случва това. Важно е, е това да бъде е, на правено, защото продължава да битува схващането, че е възможно да се купуват други хора. И е, хората не си дават сметка колко е сериозно всичко това. Европейския съюз трябва да предприеме сериозни мерки а, силни мерки в това отношение. И има много неща, които могат да се направят за борба с трафика с хора, особено в контекста на миграцията. Един много важен момент на разграничение, който много често се пропуска, е ам, каналджийството и трафика на хора. Дори а, служители на Европейския съюз и законодатели бъркат тези понятия а, понякога може би нарочно. Каналджийството е а, транспортиране на хора с тяхното а, съгласие, по тяхно желание. А трафика на хора се осъществява а, с съвсем други цели, незадължително с съгласието, с насилие често става. много често Ханалджийството може да се превърне в трафик на хора, но ако искаме да постигнем някакъв успех в борбата си срещу тези неприятни явления, трябва да умеем да ги разграничаваме. И а, друг един момент, който се а, е важно да засегнем, е, че системата за обежда в Европейския съюз и в а, а, света като цяло а, трябва да се до момента се създава и се ползва от мъже. Това, което е нужно е да има законни пътища за стигане до Европейския съюз. Защото ако няма такива, жените и децата, които имат нужда от закрила, ще използват винаги каналджии и ще се окажат в уязвима ситуация. Важно е правото на събиране на семействата. Много често знаем, че един член на семейството пътува пръв и после се събира с семейството. И макар, че това да не е, макар, че това не е много а, приятно за държавите членки, а, тема, но трябва да го повдигна. А, ами, Ако всички жертви на трафик е, трябва да, да бъдат разследвани техните случаи, да се установят е, е, нарушителите. Апелирам към комисаря Авромополис и към всички останали да е, променят стратегията си. Твърде сериозни са нещата, твърде тежки са нарушенията, за да не действаме. Благодаря ви много за това, че бяхте кратки. И сега давам думата на депутатите за въпроси. Барбара. Благодаря ви, господин председателю. Съжалявам, че закъснях. Моля да ме извините, че не успях да изслушам изложението за трафика на нигерийски жени в Италия, защото много ми се искаше да чуя вашето мнение за новата политика по миграцията на новото италианско правителство. Бих искала да взема повод от казаното от госпожа Василиадо. Що се отнася до постигнатия от комисията напредък в тази област. До голяма степен съм съгласна с нея. Все пак, имам въпрос. Как вие съвместявате постигнатия напредък и казаното от Комисията за принудителното робство с системната политика на Европейския съюз и на Комисията в това число да възлага на външни изпълнители един вид прилагането на политиката по убежището. Знаете какъв е проекта на заключенията на съвета? и повече средства са предвидени за Либия и страни, които съвсем не са безопасни. Поради това, че там правата на човека не са защитени. Що се отнася до Либия, ние сме наясно, че там мигрантите се използват за трудова експлоатация. И ние сме съгласни с това, че има разлика между трафика на хора и каналджийството, когато трафика се осъществява без съгласието на самия мигрант. Още един въпрос имам. Знаем, че в социалната сфера, в исторически план, а, имаме профсъюзи. А тези, които защитават а, мигрантите по места, всъщност са неправителствени организации. В целия Европейски съюз се криминализира дейността на НПО-тата все по-често и не знам темата дали е била засегната. Бих искала да чуя мнението й. Председателя, благодаря ви много за зададения въпрос но за съжаление сме притиснати от времето, тъй като преводачите ще ни напуснат в 12.30. И така, сега ще дам думата на комисията на госпожа Василиадо, и освен ако някой не иска да зададе много кратък въпрос. Very, very quickly. Много накратко, не е въпрос. Когато посланника приключи, аз бих искала да кажа две думи по зададения току-що въпрос. Благодаря ви много и благодаря на парламента. Честно казано, без този парламент нямаше да продължим а, с така настоятелното разработване на въпроса за а, половете. Така че благодаря ви за ангажираността. И сега на въпроса. Това, което се опитах да кажа в началото е, че две трети от жертвите на трафик всъщност са граждани на Европейския съюз. Не бягам от въпрос. Опитвам се да кажа следното. За съжаление, първопричините за трафика, същинските причини за трафика – се състоят в това, че има парични потоци, така че има астрономически печалби в Европа и колегата от Европол го каза, пък и извън Европа. И от друга страна, определени хора използват услугите на жертвите. Така че моят въпрос е следния. Всички онези, всички жени и момичета, които пристигат, някои от тях са на 10 години, даже по-малки. И те пристигат в Европа. Ако нямаше пазар, ако нямаше печалба, се чудя дали ще въобще да водим този разговор. Така че първопричината на проблема, същинските затруднения и предизвикателства, както Анахет каза, са тези, на които трябва да сложим край. И затова аз много настоятелно казвам от името на комисията, че държавите членки трябва да криминализират онези, които умишлено са участници в това престъпление. Политиката за миграция, политиката за обежище, тук не му е мястото да говори за това. Но въпросът е колко от тези хора, които се занимават с, с експлоатация, за щастие този разговор днес е посветен на експлоатация на жените и на момичетата, да? но същинският въпрос, който трябва да зададем е какво се случва с всички от тези, които са се възползвали от експлоатацията на момичетата и жените. Много лесно е да обръщаме внимание непрекъснато на децата, защото това е уютна тема. И аз напълно вярвам в това, което беше представено тук. Но какво да кажем за жените? Ако са ви принудили нещо да правите, се едно на каква възраст се. Много пъти съм казвала – ако видите едно младо момиче, жена, в 11 през нощта, посред зимата, и тук ще използвам вашия пример за Рим и Италия. И тази млада жена е на улицата, полугола. Знам, че вие бихте задали въпроса, например, как да ви помогна, гладни ли сте? Или може да попитате, колко струва, 5 евро ще ви стигнат ли? Добре, какво ще направим за тези 5 евро и откъде ще дойдат тези 5 евро и какво ще направим с онзи, който задава подобен въпрос? Що се отнася до НПО-тата, се радвам, че имаме в комисията платформа за НПО-тата. Много от НПО-тата са италиански, два пъти годишно те се събират, редовно поддържаме връзка с тях и 52% от средствата на комисията за трафика всъщност се разпределят сред НПО-тата и ние се радваме, че ги подпомагаме почти на две седмици изпращаме информация за политиката, за това, което правим, за да могат те да коментират, да работят с нас и ние очакваме от тях и получаваме от тях коментари за втория доклад за напредека по линия на директивата, което координаторът подготвя. Така че ние не зависим, е, е, зависим само от информация от държавите членки, но ние насърчаваме и разчитаме на информацията от НПО-тата. Този доклад ще излезе в края на годината. Изключително съм удовлетворена да спомена и ангажираността на НПО-тата. Благодаря ви. Има ли други оратори, които искат да вземат думата? Една минута имат. Що се отнася до ролята на НПО-тата, искам да кажа нещо. Съгласна съм, че положението с НПО-тата не е така добра. И те самите говорят за стесняване на полето на действие и достъпа им а, до предоставянето на помощ. На, мом работи по въпроса и на пеотата винаги са били нашия най-силен партньор в нашата дейност. Така че е, бихме искали чрез този е, парламент да обърнем внимание на нашите правителства да подобрят подпомагането на НПО-тата, финансирането им и всъщност да им осигурят достъп, така че да могат да противодействат на трафика. Just... Uh, аз искам 12.30. Преводачите всъщност приключиха с предвиденото си работно време. заключителните минути ще продължим само на английски език. Затова молбата ми, коментарите ви да са много кратки. Uh, from Europol's point of view, uh, we would like to underline that both uh, uh, focusing on supply of illegal services and commodities and uh,